morning, ladies and gentlemen, dear colleagues. Добро утро, дами и господа. Уважаеми колеги, нека да започнем работа. Нямам съобщение, така че можем да преминем направо към точка 6. Към нова стратегия за Европа 2011-2020 година – Госпожа Колонска-Бубинска, нашата колежка, отговаря по този въпрос. И ще й дам сега думата, след което ще проведем кратка дискусия. В 10 часа знаете, че трябва да започнем гласуването. Благодаря, господин председател. По време на предварителната ни дискусия очаквам да чуя максимален брой коментари, затова няма да отнема много време в представенето на а, идеите на доклада ми. Този доклад се подготвя за консултативни цели. Ще се използва от Европейската комисия за подготовка на енергийната стратегия Европейския съюз 2011 и 2020 година. В момента вървят публични консултации с социалните партньори, различни организации. Нашия доклад се вписва в тези консултации. Затова е важно Европейският парламент да очертая основните цели на европейската енергийна политика за следващите години. Бих искала да се фокусирам в моя доклад а, върху някои ключови за нас въпроси. Тъй като броя на тези въпроси е доста голям, трябва да ги приоритизираме, така че нашият доклад да не прилича на коледно дръвче или пък да не смесва всичко в едно. Въпреки, че аз обичам добрия гулаш. Въпросът е да не поставяме всичко, което имаме в съзнанието си в този доклад да се фокусираме върху най-важните неща. Това, което е особено трудно, е свързано с времевата рамка, с която разполагаме. До 14 юли трябва да бъде изпратено окончателната версия на доклада за превод и да бъде гласуван в комисията през септември, а през октомври да бъде гласуван в Страсбург. Тоест, разполагаме с малко време да договорим текста с останалите комисии и политически групи. Времето за тази цел е много кратко. Трябва да работим ефикасно и ефективно и затова молбата ми към вас е вашите бележки да ми бъдат предадени в писмен вид във възможно най-скоро време. Бих е желала най-вече да помоля докладчицата в Сянка да изпратят своите коментари възможно най-бързо, за да можем да изготвим компромис и да подготвим един добър доклад. Това няма да е трудно, защото този доклад повтаря много от въпросите, включени в настоящата енергийна стратегия за Европа които вече бяха обсъждани от нас. Водещата идея в доклада са европейските цели в енергийната политика за гарантиране на сигурност, стабилен и балансиран достъп до енергия на достъпни цени, както за частните потребители, така и за бизнеса. Пестенето на енергия също е важен въпрос. Насърчаването на иновациите, и намаляването на емисиите на CO2. В своя доклад комисията, и именно това подчертаваме отново, че е необходимо да се спазват всички изисквания. Така че в доклада се подчертава и то за пръв път в подобна стратегия че трябва да се налагат различни санкции при неизпълнение. И така, кои са тези генерални дирекции, които са а, ангажирани в прилагането на процедури за неизпълнение. На следващо място датата за прилагане на третия енергиен пакет – това е 3 март следващата година. Затова считам, че още на този етап, имайки предвид, че този срок е твърде кратък, Ние очакваме, че комисията ще подготви или вече подготвя документа за налагане на санкции. И то скоро след този срок. Държавите членки трябва да прилагат различни стандарти. Освен това и международните ни партньори трябва да се съобразяват с изискванията. В този процес Европейската комисия има да играе важна роля. На следващо място в доклада се подчертава какво представлява инфраструктурата. Целите, които са представени в стратегията, са цели, които вече са ни известни. Това е Европейската стратегия като цяло в сферата на енергетиката, но а, тук се подчертава, че трябва да огледаме още няколко важни въпроси. Имам предвид по-скоро прилагането тук, отколкото инфраструктурата. Когато говорим за целите за 2020, ние трябва да обсъдим тези въпроси. Ние все още не разполагаме с интелигентни мрежи. Докладът трябва да направи максималното, за да обхвани целта целият Европейски съюз да бъде включен в мрежа не само в рамките на Европейския съюз, но и отвъд границите на съюза с други страни. Откъде ще се получат средства за тази цел? Ние се нуждаем от милиарди евро за инфраструктурата. В доклада се подчертава пазарните механизми. Това е въпрос, който бихме могли да обсъдим, за да видим дали тези механизми са достатъчни или не. В доклада също се подчертава какъв е потенциала в сферата на енергийната ефективност и енергоспестяването. Тук нещата трябва малко повече да се изяснят. Също изключително важно е външното измерение на енергийната политика. Европейския съюз в момента подготвя своята политика в тази област. И бих е, искал, заедно с колегите от е, АФЕТ, е, да посочим ясно какви са тези външни аспекти на енергийната политика, как да развиваме трансевропейските мрежи с трети страни, междусистемните връзки, дали трябва да има някакъв тип договори, как да се ускори целият процес. По мое мнение, в доклада не се посочват ясно тези отговори, затова има възможности за неговото усъвършенстване. И в заключение, докладът подчертава ролята на научните изследвания. Този план се счита като важен за намаляването на емисиите на СО2. Планът СЕТ трябва да бъде удължен и а, да бъдат засилени основните му моменти. Още една област може да се добави към доклада, област върху която Европейския съюз трябва да се фокусира в по-голяма степен, а именно нетрадиционните енергийни източници, възобновяемите енергоисточници, които могат доведат до разнообразяване на енергийните доставки и да намалят нашата зависимост от доставки извън Европейския съюз. Струва се да се обсъди и проучи този аспект. В доклада не се казва достатъчно за сигурността на доставките и прилагането на член 194 от Лисабонския договор. Солидарността, която се споменава от Оттингер съвсем бегло е засегната. Това е жалко, че този въпрос не е подчертан достатъчно силно. Енергийната сигурност е изключително важен въпрос. Солидарността обаче не е достатъчно подчертана. Тя е важен въпрос. Дори в момента виждаме сегашния конфликт между Русия и Беларус ние не знаем кога могат да се появят нови конфликти от този вид. Благодаря ви за вниманието. Ще съм ви изключително признателна за вашата подкрепа и помощ. Благодаря ви за началото на дебата. Господин Мицало със е следващия, който иска думата. Elnök úr, engem tetszett Köszönöm. Elnézést kérek, nem értettem jól a nevemet. Szeretném megköszönni a jelentős, jelentéstevőnek ezt a munkáját. Извинявайте, не разбрах много точно името, като ми се произнесе. Това е важен въпрос. След ратифицирането на Лисабонския договор, ние може да подходим по различен начин към енергийната стратегия на Европейския съюз. искаме функциониращ енерген пазар, сигурност на доставките, по-висока ефективност и по-ниска енергоемкост. Искаме разработване на възобновими енергоисточници. Тези нови цели предполагат, че страните членки ще могат сами да избират от енергийните източници, с които разполагат и да определят структурата на е, енергоисточниците, които ползват. С нарастването на населението нараства и зависимостта от енергия. 65% от енергийните нужди на Европейския съюз ще бъдат, ще идват от е, чужбина. Трябва да се е, осигурят а, а, разнообразни енергични източници, защото сегашните течове а, имат живот от около 37 години. Около 400 милиарда ще са необходими за тяхното подновяване. Извеждането от употреба на старите електроцентрали е, също ще бъде скъпо. Необходимо е да се предвидят средства и за поддръжката на съществуващите. Нови проучвания показват, че атомната енергетика може да бъде източник на ефтина и чиста енергия. И така нашата стратегия трябва да почива на три стълба производство на енергия, ефективност, енергийна ефективност и на е, намаляване на е, енергоемакостта на някои отрасти, например на строителната промишленост. Това значи, че трябва да променим начина по който работим, нещо, което ще бъде сравнително бавно. Искаме да създадем единен е, енергиен пазар, в който се намаляват, е, намалява ролята на, на страните и се увеличава значението на регионите. Е, това е особено важно в части на Европа, където регионалното сътрудничество едва започва. А, а, господин Гирек. Благодаря, господин председател. Драги колеги, когато говорим за енергетиката, не трябва да забравяме никога конкурентоспособността, защото енергията и е, конкурентоспособността са тясно свързани. Разбира се, всички, всяка страна членка има различна структура на енергоисточниците. Тоест, всяка страна ще търси свое решение. но а, всичко това като че ли не отчита единият подход към европейската енергийна стратегия. Не можем да уеднаквим а, е, структурата на енергоисточниците. Не е възможно да намерим общовалидни решения. Пакетът мерки за предотвратяване изменението в климата беше подготвен, като се имаха предвид решенията на среща на върха в Копенхаген. Това обаче не беше реалистично. Целта беше на света да бъде убеден, че е, емисиите от СО2 трябва да се намалят. Знаем обаче какво стана, какъв е резултат от Копенхаген. Ако продължим да настояваме на изискването на пакета мерки срещу изменята в климата, Европа няма да бъде конкурентоспособна. Когато говорим за Европа през 2020, за стратегията и за това, което Европа иска да постигне, трябва да кажем, че някои елементи от този пакет не са особено реалистични. Трябва следователно да обърнем внимание главно на това, което реално може да постигнем. Енергийната ефективност е и трябва да бъде основата за развитие на енергетиката. Наред с това, Европа е доста разделена в отношението си към атомната енергия. Не е ли възможно а, да се предприемат мерки за ново разкриване на възможностите за ядрената енергетика в Европа. Без това няма да успеем да постигнем целите си. Наред с това, има и слабости, които все още не са преодоляни. Качеството на е, енергопреносната мрежа, липса на връзки. Не знам дали а, е, познавате понятието ефектът Каратов. Не знам, може би не познавате а, е, това понятие, но ще ви обясня. През 19 век е, за е, е, връзка, енергопреносните мрежи бързо влушиха качеството си поради електромагнитните бури на Слънцето. Какво ще се случи сега, ако отново има страхотно голямо увеличаване на електромагнитната активност на Слънцето? Сега, когато имаме толкова много трансформ, трансформатори, толкова много връзки и така нататък, ще се окажем без електричество в големи части от света. Това не е научна фантастика, това е съвсем реалистичен сценарий. И а, проектантите трябва да взимат тази възможност под внимание. Американците вече го правят. Тоест, какво е най-важното? трябва да преразгледаме енергийният пакет. Неговите цели са прекалено амбициозни. А подходът е усредняващ и не може да се мери за начин всичко. Благодаря. Господин Шимански. Благодаря ви. най-големият проблем с документи, които носят заглавието си названието стратегия, е, че там се залагат доста цели, които се смесват. Трудно е да се направи списък на, на всички искания. Тук ние разискваме един сценарий, който ще се прилага за определен срок от време. Има две категории искания в подобен инструмент. Първо, преодоляването на климатичните промени и второ, въпросите свързани с енергийните доставки. Ние обединяваме тези две теми. Използването на възобновяеми енергоисточници е начин за разнообразяване на източниците и за осигуряване на повече сигурност в доставките. И могат да допринесат за справяне с емисиите. Но ако погледнем ситуацията в Централна Европа, виждаме, че има дисбаланс между тези енергийни цели и целите за сигурност на енергийните доставки. Този дисбаланс може да доведе до още по-голяма зависимост от газовите доставки, а това от своя страна може да влуши ситуацията с сигурността на доставките. И това ще продължи. Говоря за, ролят, за ролята на руските посредници. Вносът от Русия е сериозен проблем за Централна Европа по отношение сигурността на доставките. Така че не трябва да се концентрираме само върху изброяване на искания, които вече сме отправили, а по какъв начин тези а, въпроси да бъдат а, балансирани. И да създадем нужните условия, включително политически условия, ако ще разчитаме повече на доставки на газ. Благодаря ви. Господин Турмес, благодаря, господин председателю. Мисля, че има възможности този документ на комисията да се превърне в един по-стратегически документ. Когато го прочетох, се запитах, добре, какви са нашите приоритети? Има толкова много идеи. Това, което не разбрах, е кои са ключовите въпроси, кое трябва да бъде първо, второ и така нататък да има известно приоритизиране. Един от основните въпроси е свързан с конкурентоспособните цени. Все още се намираме в ситуация, при която 95% на електроенергията и газа се продава само от 12 компании в Европа. Тоест прилагането на третия пакет органите по конкурентоспособност да координират действията си, да работят с Генерална дирекция конкуренция в Брюксел. Трябва да не допуснем създаването на оголополистични структури от тези 12 компании. Това, което се случва във Франция, е, по същество е, че Френския парламент транспонира втория пакет за вътрешния пазар. И е много интересно ако видите каква е структурата на френския парламент, ЕДФ и другата френска компания, които са много активни на испанския пазар, на други пазари. И он има едва 2,5% пазарен дял. Това е най-голямата чужда компания, оперираща на френския пазар. има опит да се защитават позициите на френските компании в Франция, като същевременно те разширяват дейността си извън страната. Затова в енергийния сектор въпроса за конкуренцията трябва да бъде ключов. На второ място, това, което трябва също да разберем е, че енергетиката е цикличен бизнес. 30, 35, 40 години е цикъла. Електроенергията, която е най-ефтина за киловатт час, края на 90-те, началото на този век, е, че ние сме към края на инвестиционния цикъл, когато бяха свързани пазарите на 27-те страни, имаше повече търсене и предлагане, но ние трябва да знаем, че сега Говорим за 2025, та например, и тогава ще сме изправени пред други тенденции. Едната е, че половината от електроцентралите в Европа ще трябва да бъдат заменени, защото те ще достигнат края на своя живот, което ще доведе до по-високи цени. На следващо място, инфраструктурата също ще достигне своят предел – ако видим какво е положението в Западна и Източна Германия, където бяха изградени много нови мрежи след обединението, но като цяло в Германия далеко проводите вече са на 40 или над 40 години. Същото е положението и във Франция. Когато говорим за разпространението, за преноса, ще навлезем в нов инвестиционен цикъл, което означава, че цената на киловатт час ще трябва да нарасне. Иначе няма да има стимул за инвеститорите да правят инвестиции. Това също означава, че за да бъдем конкурентоспособни по отношение на разходите, трябва да видим и другия параметр, а именно обема за електроенергия и газ, който потребяваме. Според мой анализ, единственият начин, по който разходите за економиката могат а, да бъдат в разумни граници, е, че през следващите години трябва да се фокусираме върху енергийната ефективност в много по-голяма степен. Така ще можем да а, ребалансираме тенденцията за а, цената на киловатт час. Ние не можем да отидем по-далече от основните физически или финансови е, закони в подобни области. Когато говорим за сигурността, аз тук съм малко по-слабо обезпокоен, отколкото други колеги, тъй като Газпром трябва да прояви компромиси, защото Газпром има лоша инвести... Е, лош имидж сред е, чуждестранните инвеститори след е, кризата с Украина. Затова те направят отстъпки. И днес ние сме много по-готови, отколкото преди две години. Ние финализирахме регламента за сигурността на газовите доставки, така че, както господин Шимански аз съм убеден, че газовите доставки в Европа не са толкова, няма да изпитва толкова проблеми, защото има също и възможността за обратните потоци. Госпожа Бубинска, във вашия доклад трябва да сте много конкретна. Ние трябва да настояваме пред Европейската комисия да види какъв е дела на газа в Европа, къде са е газ, който се произвежда от шисти, например в Полша. Какво може да се направи допълнително за нашата сигурност? Възобновяемите енергоисточници са друга възможност да намалим енергийната си зависимост – можем да прилагаме националните планове за действия. Това също изисква инфраструктура. Пакета за инфраструктурата, по мое мнение, е един от ключовите въпроси, които трябва да бъдат добре структурирани. Преносните мрежи трябва да бъдат разглеждани в дългосрочен план. Ако сме отговорни европейски политици, ние трябва да изоставим подхода на коледното дравче с малък европейски бюджет. Ние не можем да очакваме, че можем да финансираме различни проекти. Това ще бъде твърде незначително. Важно е да имаме 5-6 коридора, където има големи потоци, след 2020, особено от електроенергия, произвеждана от вятърни централи. Затова аз апелирам за много внимателно разработване на сценарии в енергетиката за Европа след 2013. Трябва изпреварващо да действаме. И на последно място, ние трябва да се фокусираме върху финансирането. Как можем да използваме европейският е, бюджет, е, европейски и е, национални банки, като обвържем всичко това с инструменти, които създават леверидж. Енергийната ефективност е толкова важна за енергийната сигурност, за конкурентоспособността на цените, за околната среда и целите, които сме се поставили в тази област. Затова ние трябва да поставим този въпрос високо сред нашите приоритети. Енергийната ефективност трябва да бъде основният ни приоритет през едните години. Това ще доведе до промяна в енергийната ни политика. Благодаря, господин Турмес. Обръщам ви внимание, че имаме още 20 минути. Трябва да се изкаже докладчика и а, е, представителя на комисията. До този момент само 4 души се изказаха. Ако продължаваме така, времето няма да ни стигне. Предлагам да ограничите изказванията си в рамките на една-две минути, за да се изкажат всички. Господин, получите се следващи. Тъй паче, пирминике, Labai истинга Юсупа Стабакът kiekvienas turime stengtis. Благодаря, господин председател. Прав сте, трябва да бъдем по-лаконични. Благодаря за възможността да се изкаже. Искам да благодаря на докладчика за добрият доклад. И Очевидно въпросите на енергетиката са тясно свързани с въпросите на конкурентоспособността. Трябва да говорим не само за това как да се конкурираме вътре в Европейския съюз, а главно как да се конкурираме с останалият свят. Искам да се спра на два главни въпроса. Сегашната е, криза между Беларус е, и Русия ясно показва, че е необходимо да създадем независим енергиен пазар в Европа, особено за газ, за да не може газовите доставки да бъдат манипулирани за политически цели. Искам да ви напомня, че Литва плаща с 30% повече от останалите европейски страни за газа, който получава така че, ако трябва да бъдем конкурентоспособни в това отношение, няма да е лесно. Напълно съм съгласен с господин Търмес, че трябва да се речим вниманието си върху енергийната ефективност. И в този доклад също трябва да се отдели достатъчно внимание на този въпрос, за да може Европейската комисия да създаде специална комисия, която да се занимава не само с енергийни цените на енергията, а да се анализират националните приоритети на страните членки. И пак се казва, в бъдеще трябва да мислим за по-конкурентоспособни енергийни източници. като а, специално внимание отделим на възобновимите енергоисъчници. Съгласен съм с докладчика, че конфликтът между Русия и Беларус трябва да бъде отбелязан в а, преамбюла и също така внимание трябва да се обърне на вътрешните връзки а, в европейските енергийни мрежи. Благодаря. Господин Бенсън. Благодаря. Когато говорим за енергийната политика на Европейския съюз, това значи трябва да говорим за политиката за сигурност и за външната политика едновременно с това. Поне аз така мисля. Зависимостта на Европейския съюз от вноса на газ е важен въпрос. Ние ще продължим да зависим от внос от няколко района в света – но наред с единия енергиен пазар, необходима ни е по-висока сигурност на доставките. Необходимо са по-нататъчни инвестиции в енергийната инфраструктура и особено в трансграничните връзки. Необходими са големи инвестиции в, в научните и развойна дейност на нови технологии, за да може в бъдеще Европа в по-голяма степен да бъде в състояние да използва максимално своите енергийни източници и възможности. Днешната дискусия показва, че енергийната ни политика трябва да бъде в по-голяма степен ориентирана към пазара и към ефективността. Истина е, че трябва да осигурим и доставките, редовността на доставките отвън. Преди 8 години аз преговарих а, вторият пакет за вътрешният пазар и тогава установих, че националните интереси а, препятстват създаването на истински условия за конкуренция между а, енергопроизводителите. Сега се движим в правилна посока, но още много-много остава да се направи. Както и господин Тръмес посочи, необходимо е да разглеждаме енергийната ефективност и енергийната сигурност заедно. Тези два доклада взаимно се допълват и те трябва непременно да бъдат координирани, за да работят в, синергия. Господин Каче. Много трудно е да се разгледат тези въпроси само за една минута. Може би да си отделим повече време друг път, за да проведем една по-задълбочена дискусия по въпроса защото това е един от ключовите въпроси в Европа 2020. Затова е много трудно да се разгледа толкова важен въпрос за толкова кратко време. Заедно с господин Тойер се работи по проект в сферата на транспорта използването на електроенергия, водородна енергия. И това е един пример как може да се развива производството, как може да се използват интегрирани енергийни източници. Следва да се фокусираме върху финансирането Можем да говорим за определен фонд. Това е единственият път, по който можем да решим въпроса с производството, доставките и вътрешните мрежи. Госпожа Хюбнер е следващият оратор. Благодаря. Документът който разглеждаме, е много важен. Всички страни в Европа се борят сега с кризата. Важно е да се приложи стратегията, но тук няма приоритизиране, има смесване на дългосрочни, краткосрочни цели. Следва да отбележим, че е важно да откроим най-важните цели, които могат да бъдат приложени през следващите 9 години. Това ще допринесе за решаването на енергийния проблем, защото тук се говори за използването на газ от, от шистови находища и прочие. За следващите 5 години ние трябва да се набележим такива цели, които можем да започнем да изпълняваме още сега. Това, което липсва в доклада, по мое мнение, е, че финансовите инструменти се разпределят а, по начин, който изисква а, използването на национални средства и общностни средства. Но до края на октомври приключват националните бюджети. Ако искаме да разберем какви средства са на разположение, трябва да има трансфер от бюджета за целите на инвестирането. Не знае дали всички страни ще намерят нужните ресурси, защото всички се фокусират върху краткосрочни цели. Може да се окаже, че през следващите години никой от страните няма да може да прилага стратегията, т.е. тези години ще бъдат загубени. За това трябва да си поставим обективни цели, които да са обезпечени с средства които да бъдат покрити от държавите членки от една страна и от общностния бюджет от друга. Де Анджелис. Благодаря. Благодаря, господин председател. А, а, трябва да работим с всичка сила за а, постигане на по-висока енергийна ефективност. Ефективност и сигурност. Това са а, двата а, основни дяла на нашата стратегия. А, целите за 2020 година са амбициозни. Европа има нужда от независим а, единен вътрешен пазар. А, в стратегията 2020 се говори за целите за намаляване на CO2, за възобновимите енергоисточници, енергийната ефективност, завършване на вътрешният пазар на енергия и също така бъдещият енергиен план за Европа. Но нека не забравяме иновациите и конкурентоспособността когато обсъждаме целите на бъдещето. Когато се говори за енергия, възникват редица въпроси, които са свързани с геополитическото равновесие и положение в света. И между това тази стратегия не трябва да се занимава само с сигурността на доставчиците от национална гледна точка. Тя трябва да вземе предвид, разбира се, ефективността в използването, енергийната ефективност и възобновените енергоисточници. Но иначе, ако нямаме достатъчно осигуряване с средства, ще си останем само с добрите пожелания. пожелания. Стремим се към една а, а, балансирана и ефективна европейска енергийна политика. И а, в следващите години ще видим дали а, Европа наистина сериозно се отнася към а, тези цели и, и се стреми към тяхното изпълнение. Споменават се 20% економия от по-висока енергийна ефективност, 20% енергия от възобновими енергоисточници и така нататък. Но и промишлената политика, и енергетиката, и разбира се всичко останало не може да, се, да върви напред без достатъчни финанси. Благодаря, господин председател. Исках да се спра между, а, на връзката между енергетиката и научно-изследователската дейност, за да помислим какви инструменти трябва да използваме, за да подобрим ситуацията в Европа. Мисля, че първо е добре да се мисли за съхранението на енергията, тъй като при възобновяемите енергийни източници основният проблем е съхранението на енергията разполагаме с малко възможности и голямо предизвикателство да намерим добри такива. Второто, което би трябвало да се направи е да се разработи съвместна технология за въглеродния диоксид. Земята е обща за всички и ние не можем да се позволим да имаме промишлен процес, който да отделя въглероден диоксид и метан, които след това да не се оползотворяват. Третото, което искам да кажа, е, че трябва да поставим акцента и в научно-изследователската дейност върху изразходването на енергията а, и да предоставим в рамките на пета рамкова програма една сума в размер на примерно 50 милиарда евро, с която да се работи по този въпрос. С госпожа Ускок. Eh, eh, eh, благодаря, ще говоря на шведски. като докладчик в Сянка искам да ви благодаря за възможността да участвам в този дебат. Не разполагаме с много време. И трябва да мислим а, за дългосрочното бъдеще. Абсолютно необходимо е на нашата а, работа да завърши с реални резултати. Не трябва да избягваме новите конфликти, тъй като енергийната политика е извънредно важна за нас. И единствено енергийната ефективност не поражда каквито и да е разногласия помежду ни. И именно там, където най-малко политически противоречия съществуват, там като че ли полагаме най-малко усилия. Тоест, енергийната ефективност е, е област, в която трябва да хвърлим повече усилия възобновимите енергоисточници. Знам, че съществуват проблеми на а, преноса и разпределението на енергията от а, възобновимите енергоисточници в сравнение с класическите енергоисточници. Трябва обаче да се вземат предвид нуждите на потребителя. Не трябва да се оказваме в положение, където една част от Европа ще живее в условия на енергийна бедност. Вярвам, е, че е, нашата работа може да даде добри резултати, ако отчитаме всички проблеми, свързани с енергетиката днес. Възобновимите енергоисъщници, енергийната е, ефективност и необходимите инфраструктури. Това е от което имаме нужда. Добре, благодаря ви. Може би да дадем сега думата и на комисията. Е, госпожа Хутман е представителя ни на комисията. Нали така? Не? Госпожа Хаутман. Е, благодаря, господин председател. Комисията подготвя доклада си. Той ще е готов до ноември. Ние много внимателно изслушахме днешния дебат. Мисля, че дискусията беше много богата на идеи. Не считам, че има нещо, което изисква конкретна реакция. Имаше няколко нюанси, свързани с акцентите върху отделни приоритети. Ние ще продължим да се вслушваме във вашето мнение и реакциите, които ще бъдат изразени по време на консултациите, които завършват през юли. Благодаря. Искам да попитам дали докладчика госпожа коларска Бубинска иска думата. Да, има възможност сега да го направи. Заповядайте. Е, Благодаря ви много, господин председател. Благодаря за този обмен на мнения. Беше съвсем ясно, че нашите очаквания от комисията по отношение на този доклад се различават съществено. По време на дискусията ние чухме призиви за преразглеждане на пакета енергетика-климат. Имаше други колеги, които искат да се постави по-силен акцент върху възобновяемите енергоисточници. Комисията вече е посочила някои от стратегическите цели – ние трябва обаче да откроим нашите парламентарни цели, но трябва да бъдем последователни или да се стремим към обща енергийна политика на Европейския съюз, политика, която гарантира сигурност при ниски цени, или да се фокусираме върху конкретната ситуация във всяка от държавите членки. Очевидно, всяка държава членка има своя структура на енергоисточниците, но ние искаме да се постигне общ енергиен пазар. Само по този начин ще се постигнат ниски цени и сигурност. Трябва да подпомогнем комисията да бъде постигната тази цел, а именно да имаме една обща енергийна политика. Въпросът за финансирането е много сложен. Тази стратегия няма да е успешна, ако не бъде обезпечена с финансови средства. Искам да благодаря отново на всички, които се изказаха и очаквам през следващата седмица да получа вашите писмени предложения. Благодаря ви за а, думите, госпожа Коларска-Бобинска. Една заключителна забележка от моя страна. Тук говорихме много за цели. Обикновено е много лесно да се споразумем върху някакви цели, но може би се заслужава да се опитаме при някои от целите интензивно да се замислим как можем да ги постигнем, защото понякога съществуват технически проблеми, за които трябва да говорим. Днес чухме доста по въпроса за мрежите и се питам дали не трябва в подходящ момент да поканим експерти, които да ни обяснят какво е възможно в техническо отношение при, при мрежите. Имаме е, големи е, изисквания по отношение на възобновяемите енергийни източници по, източници, по отношение на мрежите. А проблема просто е от техническо естество и трябва да се говори с техническите експерти, за да се види дали нашите планове са изобщо реалистични. Така че на мен ми се иска да включим един, макар и кратък разговор с експерти. Мисля, че ще успеем след лятната вакансия. Благодаря. С това завършваме дебата използвам оживлението, което настъпи сред вас, за да ви кажа, че ще направим минута-две почивка, след което ще започнем да гласуваме. Такмо през тази почивка ще могат да бъдат раздадени а, а, списъците за гласуване, така че след две минути продължаваме. Ladies and gentlemen, meine Damen und Herren, dear colleagues, our job must be done and then... Уважаеми колеги, трябва да се свършим работата, за която сме се събрали. So, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, es geht... Скъпи колеги, започваме с един малко по-дълъг списък но мисля, че ще успеем да се организираме добре. Знаете, че променихме вчера реда, по който ще гласуваме докладите. Първо ще започнем с доклада за а, новите а, търговски лекотоварни автомобили, така нареченият доклад Ланген. носите ли си всички картите? Господин Ланген иска да направи бележка. Една съвсем кратка бележка имам, ако позволите. Само за пояснение. Имаме девет компромиса общо и на едно място имаме две предложения за компромис, а именно по въпроса за дългосрочната цел. Аз много внимателно проучих какви предложения съществуват а, и затова реших да оттегля първия си компромис и собствените се предложения за а, изменение и да предложа 150 грама на изминат километър. Предлага се и втори компромис, който предвижда 140 грама. Това е предложение на две политически групи и мисля, че трябва да вземем решение по този въпрос и то не само от гледна точка на това какво е възможно в техническо отношение, но и какво е средното положение при лекотоварните автомобили. Затова се изказвам в полза на 150 грама. Искам обаче да благодаря предварително на всички колеги за готовността, която имаха за постигане на компромис по този спорен въпрос. Благодаря, казва председателя. А, още една бележка, колегата Турмес. А, по различен начин гледам на въпроса за а, средната стоеност. А, мисля, че трябва да а, да проверим, преди да започнем да гласуваме, колко души от коя политическа група гласуват. А, можем да го направим, в против... знаете обаче, че обикновено го прави секретарията. Нека да направим едно пробно гласуване, за да видим кой има право да гласува и кой не. Да изчакаме колегата Квадрас да седне, колегата по димата а, и, и ще направим проверка. А, нека да направим едно пробно гласуване. Искате ли да прекъснем заседанието и да отидем да плуваме кой е за? Гласуваме електронно. Една минута и една карта. Имаме двама от НЕП повече. Те са едни и същи всеки път, предполагам. Трима. Трима от НЕП повече. Госпожа Хол? Не ми работи апарата за гласуване. Може ли някой да помогне? А, сега проработи. Няма ток, може би, в нея. Наред ли е сега? Weiter. Once more. Also, Abstimmung. Още веднъж пробно гласуване. изменение едно. За. Против. Въздържали се? Ако искате да проверим, според мен беше ясно за. Проверка. Само да не го проверяваме всеки път, защото няма да свършим до утре. Край на гласуването. Чудесна идея беше да проверим. Отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се 58 за, против, въздържали се, отхвърля се 59 за, против, въздържали се, отхвърля се 60. Компромис 1 за, против, въздържали се, Нищо не съм казал още. Вече, вече искате проверка. Добре, хайде да проверим. Начало. Край. Госпожа Хол. Пак не ми работи апарата. Какво става с вашата машина? Да не, да не би да нямате ток. Твърде много възобновяеми източници. Извинете, извинете, каза председателя. Сега работи ли? Не? Работи ли или не? Компромис 67 за, против. Не, това пада, пада, пада. Добре, пада. Ах я. Wir kommen zu 80. Преминаваме на 80 за. 80 за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. Продължаваме. 81 за. Против. Въздържали се. Приема се. 82 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 10 за. Против. Въздържали се. Приема се. 85 Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 86 за. Отпада. 86. Отпада. Днес нещо не внимавам. 11 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 2 за. Против. Въздържали се? При, е, приема се. Според мен е съвсем ясно. Проверка. Компромис 2. Проверка. Един от, ЕПП, от НП повече. Сега добре ли е вече? Край на гласуването. Резултата е ясен. Приема се. 87 за. Против? Въздържали се? Приема се. 12 за. Против? 87 е прето, значи 12 отпада. По същия начин и 91 изменение. Минаваме на 13-то изменение тогава за. Против. Въздържали се? Приема се. 96 също отпада. Значи минаваме на изменение 103. За. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Това отпада. Трябва, трябва да гласуваме за бо... от 104 до 107. Не, това също отпада. Отпада. Компромис 3 гласуваме в момента. За. Против? Въздържали се? Приема се. Минаваме на блока 110 и следващите, като допълнение към компромис 3 за, против, въздържали се, отхвърля се. 116 следващото изменение като допълнение за. Против? Въздържали се? Също се отхвърлям. Компромис 7 за. Против? Въздържали се? Проверка. Ще го проверим. Компромис 7 гласуваме електронно. Един от НП е повече. Благодаря. Край на гласуването. Приема се. 18 за. Против? А, е, може ли още, да видя, е, още веднъж да видя кой е за? Против. Проверка. Извинявайте, трябва да го проверим. 18 гласуваме електронно. Край на гласуването. Отхвърля се. 122. Не, компромис 7 е прият. Значи, гласуваме изменение 50. За. Против въздържали се, отхвърля се 52 за, против, въздържали се, отхвърля се 126 за, против, въздържали се, приема се 129 за, против, въздържали се, приема се 133 за, против, въздържали се, приема се 137 за, против, въздържали се, приема се 141 за, против, въздържали се, приема се компромис 4 за, против, въздържали се, приема се за мен беше ясно. Компромис 4. Гласуваме електронно начало на гласуването. Край на гласуването. Правилно бях преценил. Не работи. Номер 10 има проблем с апарата. Може някой да ни помогне? Против ли сте? Няма да има промяна в резултата. 19 пада. 150 също. Сто шест. За. Против? Въздържали се? Приема се. 22 за. Против. Въздържали се. Приема се. 23-24 за. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Въздържали се. Приема се. 170 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 171 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 172 за. 172 за. Против. Проверка. 172 проверяваме начало на гласуването. 172. Край на гласуването. Отхвърля се. 173 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. няколко страници по-назад, 28. Кой е съгласен с 28? Много ли беше бързо? На страница 11 се намира 28 изменение. 28 за, против, въздържали се, приема се. Компромис 6 за, против, въздържали се, приема се. 240 за. 240. Против? Въздържали се? Приема се. 243 за. Против? Въздържали се? Приема се. 246 за. Против? Въздържали се? Приема се. Не, това нека да го проверим. 246. Е, гласуваме електронно. Край на гласуването. Не, не се приема. Отхвърля се. Отхвърля се. 31 за. Против. Въздържали се. Приема се.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 Не мога да върна всички гласувания. Ние помолихме да проверим и 34, а вие не ни чухте. Добре, не... По принцип няма да се връщаме, но щом не съм ви чул, извинете ме, 34 проверяваме начало на гласуването. Не? Начало на гласуването? Край. Приема се. Благодаря. 35, но няма сега да се връщаме назад повече. Две. Гласувахме ли за две? Гласуваме за изменение Две. Две. Кой е за? Две за. Против въздържали се, проверка. 2. Електронно гласуване начало, край. Отхвърля се. 39 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Така е по-лесно. 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. 4 за. Против. Въздържали се. Проверка. 4. Проверка. Електронно гласуване начало. Край. Приема се. Не дайте с такива малки мнозинства. 44 за. Против. Въздържали се? Отхвърля се. Това са ясните случаи. 46 е, за. Против? Въздържали се? Отхвърля се. 6 за. Против? Въздържали се? Приема се. 49 за. Против? Въздържали се? Приема. Против? Въздържали се? Приема се. 8 за. Против? Въздържали се? Приема се. 55. Отпада. Остава. Гласуваме електронно за целия доклад. Начало. Край. Резултатът е ясен. Поздравления за докладчик. Ето това е резултат. Преминаваме към гласуване. Сега гласуваме е, механизма за компенсиране между операторите. Кой е съгласен? Кой е за? Кой е против? Искате ли електронно да гласуваме? Начало на гласуването. Още веднъж, моля. Гласуваме. Е, гласуваме е, за целият документ е електронно. Механизма за компенсиране между операторите на преносни мрежи, начало на гласуването. Край. Един от НП има в повече. Край на гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се. Гласуваме сега. Сега ще гласуваме доклада Маринеско. Не, извинявайте, доклада Фигуридо. А, извинява се председателя. Ясно е всичко. Започваме гласуването. Кой гласува за изменение едно? Против. Въздържали се. Приема се. Две. За. Против. Въздържали се. Приема се. Три. За. Против. Въздържали се електронно гласуване за трето изменение. Начало.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 Това е компромис. Проверяваме го. Компромис едно. Начало. Край. Приема се. Седем изменения, седмо за. Против. Въздържали се, отхвърля се. Девет за. Против въздържали се, приема се. Компромис 8 за. Против, въздържали се, приема се. 11 отпада 24. Също компромис 2 за. Против. Въздържали се? Проверка. Компромис 2 проверка. Начало. Край.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 Отхвърля се 26 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29. Устно изменение. Госпожа, Мад... госпожа Мадорел. Не? Извинете ме. Мислех, че... Аз помислих, че искате да кажете нещо. 29 за. Против? Въздържали се. Отхвърля се.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 да се примахне думата. Думата е тик. Има ли някой против? Нека да гласуваме. Кой е за 54? За? Останалите няма ли да гласуват? Умръзна ли им? Съжалявам. Още веднъж 54. За. Против. Въздържали се? Отхвърля се. За трети път глас... Про... Проверка 54 с устното изменение. Начало на гласуването. Край. Приема се. Грешка ли има? Госпожа Кавалио. Извинете. Моля да ме извините, нямало е превод по време на гласуването, много рядко се случва. Тогава ще повторим. Ще се опитам. А... С превод. Не, не създавайте стрес, много сме добре във времето. 54 гласуваме още веднъж електронно с превод. 54 електронно гласуване. Начало, дами и господа. Край на гласуването. Резултата е малко по-висок от предишния. 55. Кой е за? Против. Въздържали се? Кой не гласува?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 Край. Резултата е отхвърля се. 60 за. Против. Въздържава се. Приема се. Окончателно гласуване електронно. Начало на гласуването. Готово ли? Един от НП в повече. Р... Край на гласуването. Резултатът е ясен. Поздравления! Достатъчно гласувахме за днес. Честито! С това приключихме с двете гласувания. Можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Това е точка 10. Моля колегите, които сега напускат залата, да го направят безшумно, за да можем да продължим да говорим. Точка 10 е предложение за промяна на Европейската енергийна програма за възстановяване. Дами и господа, бихте ли могли онези от вас, които искат да разговарят, който иска да си обсъжда някакви неща, моля да го направи навън. Моля да не е- губите времето за следващата точка от дневния ред. Имаме посетител. Frau, jetzt hat nur eine das Wort, nämlich Frau von Bemt. Сега давам думата на госпожа Ван Бремт. Моля, обяснете ни какви са проблемите и какви са резултатите. Dank u wel, voorzitter. Um, collega's, Voor ons ligt um, uh, de verordening van uh, de Europese Commissie en ik... Това е регламент на Европейската комисия, който ни е представен. Искам да ви запозная с предисторията. Тези, които следят темата, са запознати, но може би да направим един кратък преглед е, преди да преминем към предложението на Европейската комисия. Вчера представих доклада за превод. За пръв път той ще бъде обсъден преди лятната вакансия в нашата комисия. За предисторията през 2009 на фона на економическата криза Европейската комисия излезе с предложение неизразходените средства да отидат за инвестиции в енергийни проекти. Предложението на комисията, което беше евентуално прието, се фокусира върху три основни области, в които искаме да субсидираме проекта инфраструктура за газ а, и петрол, оф, а, изнесени в морето вятърни инсталации и съхране, улавени съхранения на въглерод. Това предложение беше прието по време на триалога, но Европейският парламент настоя средствата да бъдат на разположение и за проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергоисточници. Има основания защо тези два въпроса да бъдат включени, защото дори малките проекти в тази област допринасят за борбата с климатичните промени, както и за създаването на местни работни места. Това са работни места, които не могат да бъдат изнасени в чужбина в последствие. Европейският парламент постигна частичен успех по време на триалога. Частично беше успешен, защото предложението на комисията не е структурирано по начин, който отчита този въпрос. Освен това, комисията в е, декларацията тя прие да каже, е, че неизразходваните средства ще отидат е, за проекти в тези две области. И така, това, което имаме към момента, дами и господа, е изложение на поетият от комисията ангажимент към нас в Европейския парламент. Ние сме партньор на комисията и няма да престанем да го повтаряме. Нашата цел е този регламент да бъде одобрен от Европейският парламент, възможно най-скоро, за да можем да преминем най-скоро време към преговори с съвета за да могат нашите въпроси да бъдат отчетени. Оставащите средства не са чак толкова много в сравнение с първоначално заложените средства, но трябва да ги изразходваме ефективно за постигане на най-големи резултати при реализирането на проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергоисточници. Целта на парламента е да се подпомогнат малките и средни, малките а, общини. Има финансов инструмент, който може да отиде за техническа помощ или за осигуряването на банкови гаранции за ниско лихвени заеми. Проекти, които вече са подготвени, биха могли да бъдат реализирани бързо и ефикасно от местните органи. Основната полза, разбира се, ще бъде създаването на работни места. Има много добри проекти за енергийна ефективност и възобновяеми енергоисточници и парламентът гледа на тях като нещо много важно. Те имат силен местен ефект поради начина по който ще се изразходват тези средства максимално ефикасно. Задачите на политическите групи и моята задача, в частност, да се процедира възможно най-бързо по този доклад. Като се има предвид предстоящото белгийско председателство, бихме могли да използваме създадените контакти. Аз вече установих контакти с съвета и важно да вървим бързо напред. В моя доклад ще има малки корекции, които да подчертаят създаването на зелени работни места. и реализирането на новаторски проекти в сферата на възобновяемите енергоисточници и енергийната ефективност. И така, иновациите са изключително важен аспект. Трябва да установяваме винаги връзки с съществуващите структурни фондове и кохезионния фонд. Освен това, трябва да настояваме около 50 милиона неизразходвани средства да бъдат предоставени на разположение за подобни проекти. Това са предложенията, които бяха направени. Разбира се, за мен представлява интерес да чуя мнението на колегите. Отново искам да подчертая, че трябва да подобрим и изясним предложението, направено от Европейската комисия, но изключително важно е да работим бързо и да постигнем бързо съгласие с съвета. Постигането на такова съгласие няма да е чак толкова лесна работа, защото има редица държави членки в държавите членки, които няма да споменавам, които не желаят тези средства да бъдат разпределени за нови инвестиции в възобновяеми енергоисточници и енергийна ефективност. Те искат тези средства да се върнат в държавите членки. Това би било глупаво, по мое мнение, дами и господа. Целта на нашата комисия по отношение на економиката, енергетиката и борбата с климатичните промени. Това са все области, в които обаче държавите членки искат да се ограничи бюджета. Нашата цел обаче е да се продължат инвестициите в енергийната област. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика за представянето на нейния доклад. Аз като а, докладчик в Сянка за НП съм съгласен с повечето от а, позициите в този доклад. Първо за а, г- времето. Говориме за а, възстановяване. Времето обаче не чака. А, затова а, ни е необходим необходимо да действаме бързо. А, тази сутрин говорихме за развитието а, на енергийната политика. А, трябва специално внимание да обърнем, както беше казано, върху възобновимите енергоисточници на енергийната ефективност. Те вече доста се говори за енергийната ефективност, особено в градската среда. това отговаря на неодавна публикуваната директива за енергийната ефективност на сградите. Сега а, не трябва да се намаляваме изискванията си, не трябва да ограничаваме целите трябва да се опитаме да постигнем балансирано финансиране в зависимост от географското разположение на страните. Като с това не трябва да натоварваме националните бюджети прекомерно. за финансовите институции. А, мисля, че тук а, не сме поели правилна а, насока. Чрез а, публично-частно партньорство може да се намерят достатъчно ресурси, за да може по-бързо да се осъществят е, някои от нашите проекти. Е, трябва да установим до каква степен може да насочим нашата енергетика в посоката, която ни се иска. Напълно съм съгласен с това, което се каза до тук. Ще направим всичко възможно. Набелязаните мерки да бъдат предприяти час по-скоро. Благодаря. Благодаря. Не, колегата Турмас иска думата. Uh, uh... Благодаря, uh, госпожо докладчик. Значи, най-неотложно е бързо да гласуваме в комисията тук за да можем да започнем преговорите. Предложението на комисията според мен е добро. Не виждам особена необходимост от а, изменения. Разбира се, каз, някой би казал, това са само 115 милиона, но необходимо ни е финансов инструмент, който може да а, ни даде възможност да влияем а, върху нещата. Значи, и Европейската а, инвестиционна а, банка а, и други а, а, финансови институти осигуряват определени средства, след това а, добавят а, средства от а, обществени фондове и, и по този начин успяват да съчетаят а, парите от а, държавните, публичните фондове и частните банки. По този начин се намалява риска на частните банки. Един от, една от последиците от финансовата критика, криза е, че местните банки, които фактически трябва да осигуряват парите за по-малките проекти, е, сега са особено боязливи е, и тъй като искат да намалят е, жените разноски на финансовите си операции, избягват малките заеми те просто не ги анализират и нямат ясна представа какви са рисковете, които поемат. Ако тези фондове поемат част от риска, тогава би било много по-лесно местните по-малки банки също да се включат и да започнат пак да отпускат заеми за важни проекти, като изолирането, подновяването на сградите, интелигентни измерителни уреди, електромери и така нататък. Е, трябва, трябва да се зададат инструменти, които да ни позволят да упражняваме лостов ефект. Така че е, достъпът до капитали за да бъде по-лесен. Мисля, че това е правилният подход. Предложението е добро, трябва да се опитаме то да бъде е, изпълнено колкото може по-бързо. Ако националните правителства искат да направят нещо подобно, ако всички 27 страни искат да се дадат национални фондове за подобни инвестиции, това би било по-скъпо, отколкото ако се създаде един европейски фонд, който да използва средствата от европейският бюджет. Мисля, че това би било от полза и за германците, и за британците, и за французите, и пък и за всички останали. Сега господин Ван Нистерой. Благодаря. Ще бъда кратък. Искам обаче да изразя мнението си, че в допълнение към големите инфраструктурни проекти, сега ще можем да реализираме и проекти свързани с енергийната ефективност. Мисля, че по тази причина трябва да вървим бързо напред. Това е нещо ново, в смисъл ново при предоставянето на средства. Ние можем бързо да предоставим средства за проекти, за които е трудно да бъдат намерени заеми от банки на този етап. Всичко това може да бъде направено сравнително бързо. Тези новаторски подходи в финансирането заедно с Европейската инвестиционна банка са нещо възможно. Аз съм за синергия с другите фондове, като структурните фондове, кохезионния фонд. Трябва да имаме предвид тук ролята на местните органи. ние можем да постигнем целите ни за намаляване на емисиите чрез използването и на този инструмент. Това, което беше предвидено в Конвенцията на кметовете, създава възможност за предоставянето на средства. В стратегията 2020 в водещите инициативи по нея бихме могли да отчетем, че и тази инициатива е такава и да включим не само държавите членки, но и общините и кметствата. Изключително важно е участието на тези местни заинтересовани страни. Един от провалите на Лисабонската стратегия беше, че бяха ангажирани преобладаващо държавите членки. И за това, ако не ангажираме местните органи на самоуправление, няма да стигнем толкова близо до гражданите. De commissie om ook daar dit voorbeeld gewoon te noemen. Ik heb er vertrouwen in. Това е инициатива, която ще обсъждаме през едните месеци и аз имам пълно доверие на тази инициатива. Благодаря. Госпожа Тикао. Благодаря, господин председател. А, както господин Нован Нистеро, и аз искам да подчертая значението на инвестициите за ефективната ефективност на сградите. Е, всички, всяка инвестиция в тази област ще бъде добре дошла. 150 милиона могат да бъдат инвестирани много бързо за повишаване на енергийната ефективност. И а, за първи път през месец май Европейският съвет призна като, об, об, като цел а, увеличаването за 20% на енергийната ефективност до 2020 година на 17 юни съветът одобри тази цел и смятам, че днес трябва да очакваме съвета да направи конкретни предложения за по-нататъчно повишаване на енергийната ефективност, за да се достигне 20% до 2020. Марсити и другите фондове могат да бъдат използвани именно за тази цел. Искам обаче също така да отбележа, че това не трябва да бъде изолирана инициатива. Нека си спомним, че през април 2009 година изменихме регламента за регионалното развитие, за да дадем възможност на всички страни членки да използват 4% от регионалните фондове за увеличаване на енергийната ефективност на жилищните сгради, подчертавам, на жилищните сгради, а също така и на социалните жилища. През 2007 много страни не бяха предвидели в националните си програми подобни средства. Днес, когато се прави ревизия на бюджетите, страните членки, заедно с комисията, трябва да използват тази възможност, за да отделят повече средства, 40, 4% за да могат да увеличат ефективната, енергийната ефективност на жилищните сгради. Сега давам думата на комисията. Ако искат нейните представители да говорят, имате ли нещо да кажете? Господин председател, на този етап искам да благодаря на парламента за неговата подкрепа. За нас важен е таймингът, както го подчерта и госпожа докладчикът. А, и лостовият ефект, а, който бе споменат от много от изказалите тук, ще бъде взет а, предвид от нас. Не изразходваните кредити и някои други източници. А, общата сума на тези пари е, може да е малка, но е значителна, за да можем а, да ги използваме и по този начин нещата ще се ускорят. Тази инициатива няма да остане изолирана. В момента така, се обменят първи мнения за следващата финансова рамка и в нея трябва да се вземат предвид и тези съображения. Благодаря на всички ви. Ще продължим да работим заедно, за да може да доведеме тази работа до край колкото може по-бързо да стигнем до решение преди края на годината. Благодаря. Добре, сега и аз ще благодаря да попитам колежката Ван Брент дали иска думата. Аз искам само да кажа, че през идните седмици е, ще... Аз, а, ще установя контакти с колегите от всички политически групи, за да можем да свършим работата заедно, колкото може по-бързо. И аз ви благодаря. Благодаря на всички за дебата, който с това приключва. През юли ни предстои дебата за самия доклад. С това приключихме работата по тази точка от дневния ред. Преминаваме към следващата разговора с испанската министърка, която обаче ще бъде заместена от държавния секретар, който също така не е пристигнал. Така че сега имам малък проблем. Ще погледне ли някой дали тя не е пред вратата? Um понякога гостите чакат пред вратата, за да не ни пречат на работата.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 За съжаление, ще трябва да направим малка почивка. Моля за извинение. Не знаем кога ще дойде. Не знаем кога ще дойде испанската министрка. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen, äh, ich bedanke mich herzlich. Дами и господа, скъпи колеги, много ви благодаря, че проявихте търпение. А, проблема ни е следния. Испанското председателство е на път от летището за насам. Но колегата ви е дал квадрас. А, Показа високо спортно майсторство и дотича от своя офис или откъдето се намираше, за да можем да изтеглим неговата точка от новната ред. Той ще получи специално отличие за заслуги към олимпийския спорт за бързо пристигане в залата. Колега Видал Квадрас, имате думата, за да ни разкажете как е, изглеждат нещата с директивата за сигурността на доставките на газ. Yes, thank you, Chairman. Uh, I was told that my point... Uh, господин председател, uh, бях осведомен погрешно, че моята точка ще бъде от 12 часа, но, както сам казахте, тичах бързо а, от а, кабинета до тук. И още в самото начало искам да благодаря а, от сърце на всички докладчици и докладчици в сянка и на самия вас, господин председател, за неотклонната ви подкрепа и упорита работа пред 10 месеца, през които започнахме работа по законодателното уреждане на сигурността на газовите доставки. И именно това което ни беше необходимо. Тясно сътрудничество. За това, което аз скромно бих нарекал един успешен изход – и постигнахме неофициално споразумение с съвета по време на триалога с, за този регламент. Текстът ще бъде раздаден днес. Щом получим зелена светлина от юристите-лингвисти. Надявам се, че днес ще имате на разположение текста. Очаква се съветът да го одобри утре в Корепер. А ние в тази комисия ще гласуваме, надявам се, този компромис а, през а, юли на нашето заседание. По принцип гласуването в пленарна зала ще бъде на втората пленарна сесия през септември в Страсбург. Искам също така да благодаря на комисията за нейната полезна работа на посредничество с законодателите, а също така и да благодаря на Испанското председателство, което ни информираше в реално време за това как напредва работата в съвета. Значи непрекъснато а, а, ни се даваше информация, разузнавателна информация, ако щете, за работата на съвета. А, това не е осъдително, защото допренесе за добрия изход. И мисля, че можем да бъдем удовлетворени от резултатът на тези преговори и когато решенията бъдат приложени, те значително ще намалят уязвимостта на Европейския съюз от бъдещи е, нарушавания в е, е подаването на газ. А-1 ще бъде въведена, ще бъдат въведени и реверсираните потоци, обратните потоци в следващите три години. И искам също така да посоча увеличената роля по-енергичната действие, действие на комисията в координирането на тези усилия, също и работата на групата за координиране по въпросите на газовите доставки. Настоява се националните планове за действие в никакъв случай да не застрашават сигурността на газовите доставки за други страни членки. Това е особено важно. Комисията сега има право а, да се намесва чрез подобни планове, за да осигурява доставките на всички страни членки. И а, този дух на солидарност е, е особено полезен, защото когато сме изправени пред криза, всички страни членки, особено тези, които са най-силно засегнати, ще имат достъп до достатъчно газ за защитените потребители. А по отношение на геополитическите аспекти на сигурността на доставките, тук се въведаха някои е, текстове, които изтъкват ролята на Съюза за разрешаване на кризисни ситуации, когато те настъпят извън границите на Европейския съюз. кризи, които са извън Европейския съюз, но засягат негови страни членки. Това е особено уместно днес, тъй като в момента преживяваме една подобна криза, този път между Беларус и Русия. И ако тази криза не намери разрешение, тя може да има сериозни последици за нашите балтийски членове, пък и за други страни. Добре е, че комисията е, бързо предприя действия. Генералният директор по въпросите на енергетиката вчера а, трябваше да замине за Минск и а, е, нека се надяваме, че кризата ще бъде, ще намери своето решение колкото може по-бързо. Мисля, че можем също да бъдем доволни с, а, от, от постигането на няколко е, добри е, компромиса. Една много силна декларация на комисията за дестинациите и за увеличената прозрачност, която е необходима, защото без необходимата информация не можем да свършим нищо. Друга, друг ключов въпрос за нас, за парламента, е да се подчертая, че най-добрата ни защита са пазарите. Това е така първият рубеж от нашата защита. И за да приключа а, този кратък преглед на споразумението, ще кажа следното. А, става дума за един много деликатен въпрос. Декларацията на извънредното положение, което е а, правомощие на комисията, сега получава нови възможности за гъвкавост. Тоест, премахте всички прагове и комисията може да задейства всички механизми за регулиране и за а, действия в изваредни обстоятелства и на ниво на Съюза и на регионално, регионално равнище. Под регионално равнище разбираме една страна членка, няколко страни членка или няколко региона между страните членки. Няма значи, вече задължителни дефиниции и прагове, така че комисията а, получава голяма свобода да действа по своя преценка. Това е едно истинско решение на един реален проблем. Ако искаме да помогнем на инфраструктурата на национално ниво и връзките между страните членки, това ще е голямо от полза. Необходим е един минимум а, стандарт минимална норма за доставка на всички европейски домакинства. Необходимо е да координираме реакцията си в случай на извънредни положение, а, а също така по отношение на трети страни. Откровено казано, като се има предвид първоначалната позиция на съвета, а, ставаше дума просто за една директива. Това съвета искаше просто една директива да се приеме. Като има преди това, може да се каже, че сме направили много. Изминахме дълъг път, сега има един регламент, много сериозен регламент, а, и то е технически много издържан. Моята препоръка, а, драги колеги, вие да подкрепите категорично този компромис по време на гласуването през юли. Сигурен съм, че след като прочетете текста, който се подкрепя от всички докладчици в сянка, ще се съгласите с мен, че той заслужава да бъде подкрепен. Разбира се, както винаги, е, преди и за бъдеще ще бъда на ваше разположение за разяснения и въпроси, ако такива възникнат след като се запознаете с текста. Благодаря. Благодаря а, от сърце. А, господин Видел Квадрас, за, благодаря за това, че представихте. Великолепната работа, която сте свършили. Знам, че задачата а, беше трудна, но мисля, че резултатите са добри. Господин Месадос. Благодаря, господин председател. Ние следихме с огромен интерес работата на господин Квадрас. Благодарим му за усилията. Опитваме се да му помогнем, доколкото това е възможност. За страните от Централна и Източна Европа този въпрос е особено важен и ние приветстваме регионалните структури, така както са записани в приложение четвърто. Това е насърчително за страните, в които все още липсват междусистемни връзки. Нашата експозиция на газовите доставки нараства, вътрешното търсене също се покачва. Сигурно ще сме изправени пред ситуации в бъдеще, когато Русия може да прекъсне доставките. Не можем да разчитаме на съществуващите по сегашните директиви правни възможности. Вътрешният пазар ще играе ключова роля. Фирмите, които доставят газ, трябва да достигнат до всички потребители на Европейския съюз. Не трябва да се допуска прекъсване на доставките на газ. За целта трябва да имаме конкурентоспособни пазари, които разчитат на диверсифицирани източници и пътища за доставки. Страните трябва да могат да изпреварват евентуални прекъсвания в доставките и да могат да се справят в условия на криза. Сигурността на доставките също трябва да се гарантира чрез мерки като промяна в използваните горива. По този начин ще се намали търсенето на газ. Трябва да координираме своите действия в Европейския съюз, ако искаме да не допуснем възникването на кризи. Има някои области, в които можем да заменим газа, например при производството на електроенергия, като по този начин се намали търсенето на газ. Благодаря за вниманието. Клод Турмес Искам от своя страна да поздравя Алейхо. После... Един от проблемите преди последния кръг преговори във вторник беше, че правителствата нямаха истинско желание Европейската комисия да играе роля на надзорен орган върху националните планове за извънредни мерки. Ние нямаме достатъчна координация на европейско ниво. Не беше лесно да се предвиди как можем да променим мнението на правителствата. Алеко използва своите руски връзки, за да можем да получим повече политическо внимание преди преговорите ни от вторник и струва ми се, че това проработи много добре. Вчера през нощта Газпром отново започна подаването на газ по всички тръби. Поздравления! Аз също не го бях забелязал това. Благодаря за а, това, че ни разказа колко интелигентни идеи имат нашите депутати и те водят до отличен резултат. Колегата Нистеро има думата. Благодаря, господин. Господин председател, питам се кога ще свършат изненадите, и то приятни. Става дума за не само едно много разумно предложение. Резултатите от тази седмица показаха, че са необходими нови инструменти, за да може да работим солидарно. Аз тук виждам по-голяма роля на е, групата за координация по въпросите на газа. За мен е, е логично да има е, и ясно регионално измерение. Смятам, че с подобно предложение ние ще допълним онова, за което Бузък отдавна се застъпва. По този начин солидарността ще придобие едно конкретно измерение. По този начин Европа ще покаже, че без тежки централизирани структури и решения може да се справи с евентуална кризисна ситуация защото едва когато се случи някаква криза в доставките, започваме да мислим за ефективността на нашите системи за доставка. А е важно да има взаимни връзки и се правят и отделни предложения. Подчертавам това, което каза Турмес. Свършена е много добра работа и тя трябва бързо да бъде завършена. Е, колегата Квадрас е, е, даде абсолютно отлични резултати в много отношения. Аз искам да благодаря и на всички сътрудници, които са му помогнали в съвета, в комисията, в секретарията. Ние непрекъснато забравяме да благодарим на хората, които ни помагат, защото се водят много малки единични отделни изолирани преговори, а, които се водят от нашите сътрудници. Исках непременно да го кажа. Господин Шимански има думата. Е, е, благодаря. И аз искам да благодаря а, на докладчика, а, който е свършил хубава работа, положил е много усилия. Този регламент е много важен и има голямо значение. Очевидно, нашата цел е да бъде постигнат компромис. Компромис, който да отговори на нашите очаквания. А в, в самото начало нашите планове бяха по-амбициозни. Поради се въпроси, например, на обратните потоци. Това е нещо, на което съвета настояваше. Обаче в, в някои случаи инвеститорите не искат а, да използват обратни пасоки. А, а, става се дума за тръпопровода Амао. Има, разбира се, и правни въпроси. примерно клаузите за реекспорта. В края на ще постигнахме нещо много по-общо и нека се надяваме, че Европейска комисия няма да реши, че вече не е задължена да търси е, решение е, за заплахите, които могат да увредят пазара. Въведаха се две се дефиниция за регионално, управление на регионалните кризи. Но пак ще кажа, нека това да не доведе до положение, когато, при което Европейският съюз няма да се чувства отговорен за регионалните кризи. Защото Европейският съюз като цяло а, страда от всяко нарушаване на газовите доставки. Имахме и до сега инструменти, с които да се борим в тези случаи, но те не бяха достатъчни. Съветът, според мен, неправилно ограничи а, нашето участие в решаването на политически въпроси, особено що се отнася до външните отношения. Нека да се надяваме, че в бъдеще няма а, газовите кризи да бъдат тълкувани само като търговски въпроси, защото те имат и политическо измерение. И правителствата на страните на на изток от Европейския съюз очакват да видят политически стъпки от страна на Европейския съюз, иначе ще се окаже, че ние сме слаби. Другото ще бъде признак на слабост. Госпожа Едиера Мадоран. Благодаря, господин председател. Искам да кажа няколко думи от името на нашата група. Нашия докладчик, господин Свобода, не можа да дойде. Той смяташе да дойде около 12. Затова искам да благодаря на господин Квадра за неговата работа, за добрите му думи за Испанското председателство. Мисля, че работихме много добре заедно, което ни позволи да постигнем резултати, които бяха много нужни на Европейския съюз. За жалост, кризите все още са доста чести, а последиците им за нашата економика, нашата конкурентоспособност са много сериозни. Значи направена е много важна крачка напред към постигане на нашите цели – да може да се гарантират газови доставки на а, приемлива цена и без да се уврежда околната среда. Стигнати са важни споразумения, които мисля, а, че показват а, а, таланта за преговори на докладчика. Още един път а, му благодаря и го поздравявам. Благодаря. Благодаря. Мисля, че с това може да приключим работата по тази точка от е, дневния ред. Надяваме се през следващите седмици, месеци да вземем решение. казвам добра дошъл на господин Филипе Петрес Галово, който представлява министърката на науката и иновациите на Испания, Кристина Гармандия, която е възпрепятствена. много съжалявам. Винаги сме се радвали, когато тя идва при нас. Ние също сме посещавали в Испания. Но добре дошли. Благодаря, че ще ни помогнете. Имате думата. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. Благодаря, господин председател. Добър ден, уважаеми членове на комисията ИТРЕ. Първо искам да се извиня за това, че закъснях, защото имаше проверки на входа, не успях да мина толкова бързо през тях и идването до тук ми отне 2 часа. Трябва да ви се извиня също така и от името на нашия министр Кръстина Гърмения, която днес не успя да дойде така, както и се искаше, защото трябваше да участва в спешно заседание на Испанското правителство. За мен е радост да бъда днес тук и да ви представя резултатите и резултатите от Испанското председателство в областта на изследователската дейност когато Кристина Германдия е, пое Министерството, е, Испанското председателство е, так му беше започнало, имаше промени в Европейския съюз, беше влязъл в сила Европейския договор, имаше стратегия Европа 2020, която, по която трябваше да се вземе решение и още редица нови неща. Освен това, економическата и финансова обстановка беше доста сложна. Продължава да бъде такава и до днес. Въпреки тези затруднения, ние си поставихме за цел да бъдем активни и амбициозни по време на нашето председателство а, и да не се отказваме от нашите цели. За изпълнение на тези цели а, изготвихме програма. А, а, три три главни букви И характеризират нашата програма. Първото И е от а, иновация. А, Тоест, ние искахме да поставим в центъра на европейския проект научно-изследователската дейност. най-вече с новата стратегия Европа 20 20 и целите, които държавите членки бяха а, определили. Второто И е от интеграция, където ние също посигнахме а, напредък. А, успяхме да а, преработим някои решения и да подкрепим Комисията за научно следователска дейност. Освен това, а, започнахме и работата в комисия, която ще помогне на това държавите членки да бъдат включени по-засилено в работата. А, Постигнахме напредък по отношение на мобилността на изследователите в а, Европа и Представихме нашите изводи пред съвета по заетост и защита на потребителите. Искам да изтъкна също така, че тази инициатива се прие много добре, както от нашите колеги в съвета, така и от Европейската комисия. Ще Що се отнася до а, ориентацията на стратегията 2020 нашия примус към нея, искам да кажа, че на двата съвета за конкурентоспособност и на неформалното заседание през а, февруари засегнахме различни аспекти. А, наред със значението на тази стратегия ставаше дума и за целите и индикаторите а, по отношение на а, ера трябваше да бъдат включени индикатори за оценка на процеса и резултатите от инвестициите в изследователската дейност. Надяваме се тази цел да бъде представена през март от комисията и съвета да добри инвестициите в тази област. Освен това, желая La hoja de ruta de grandes infraestructuras, ESFRI, la... Желаем да подпомогнем създаването на и работата по големите инфраструктурни проекти в научно-техническо отношение и да подкрепим участието на жените в тях. Освен това, Испанското председателство настоява да бъдат приети, да бъдат дадени на комисията политически а, насоки за създаването на следващия план за научно-изследователската дейност, който ще бъде представен през септември. Освен това, трябва да се съберат идеи за изграждането на иновативна Европа, кои, е, които да засегнат всички моменти, които трябва да се обмислят от комисията финансиране, пазари, управление, региони и а, човешки потенциал са петте аспекта, в които искаме да работим. Мерките, които планираме е, и инструментите, които искаме да приложим, са да всички европейски равнища. Енергийните източници, изменението в климата, застаряването на населението и съответните заболявания, економическата криза са предизвикателствата, пред които сме изправени. На тях трябва да отговорят и нашите хора на науката. По време на неформалното заседание на министрите в Сан Себастьян на 8 февруари ставаше дума за а, ролята на науката за възстановяване на а, економиката тук и сега. Документът, представен тогава, беше единодушно подкрепен от всички представи, е, представители в съвета. А, всички са убедени, че науката може да е, предложи отговори на кризата. За да може това да се случи, е необходимо а, е, да се улесни достъпа до средствата от европейските програми, а те самите да се направят по-просто и по-ефективно. Това беше една тема особено важна за Испанското председателство а, е, тя ще продължи да представлява централен интерес за съвета и европейските институции и всички действащи лица, всички нези, които участват с проекти в рамковите програми и за малките и средни предприятия. Ние от страна на председателството сме на мнение, че а, е, опростяването е задължително а, е, условие за а, е, напредъка и по стратегията Европа 2020. А, но не можем да се ограничим само с опростяването на нормите и процедурите. Имаме нужда от нов а, модел. А, като целта ни е да постигнем а, а, високо качество на научните изследвания. Смятаме, че а, резултатите от една такава научна дейност ще бъдат от голяма полза за малките и средни предприятия. Ние от Испанското председателство с голямо задоволство видяхме, че някои изводи на съвета бяха представени на заседанието през май. Що се отнася до социалното измерение на Европейското научно-изследователство пространство, то включва и третото и, което споменах. Това е Ито от думата inclusion, т.е. включване, имаме предвид борбата с бедността и социалното изключване. Винаги сме казвали, че научна Европа трябва да се бори за това науката да бъде ангажирана и чувствителна към социалните проблеми. Както знаете, а, ние се опитахме да а, подкрепим работата по големите предизвикателства, а, посочени от шведското председателство, а това са борбата с бъдността и а, неравенството. Това са предизвикателствата пред а, нашата наука. Десет години след поставане на целите а, на хилядолетието започнахме работата по тази цел а, и след създаването на стратегията за борба с бъдността и социалната социалното изключване. Искам да кажа, че е, в науката и е, изследователската дейност има голям потенциал за е, борба с бедността и социалното изключване ние поставихме а, акцент върху социалния аспект, върху европейското научно-изследователското пространство, наред а, с насърчаването на постигането на а, отлични резултати. А, има директна връзка между а, това и а, програмата Европа 2020, най-вече между насърчаването и социалната интеграция. законодателно отношение е, сме много доволни, че успяхме да е, е, завършим две инициативи в рамките на новия Лисабонски договор, в рамките на процедурата съвместно взимане на решение с парламента, където става дума за участие на съвместно участие на държавите членки в научно-изследователски програми. Тук става дума за регламента ГЕМЕС и за инициативата 2011-2013 година. Искам да благодаря на парламента за ползотворното сътрудничество между институциите по тези инициативи. Е, искам да благодаря на докладчиците е, господин Ек и Норбърт Гланте, които е, дадоха значителен принос за тази важна тема. Както вече казах, е, е, ние проведохме едно неформално съвещание на мислите в Сан Себастиян, където а, е, а, успяхме да постигнем европейски консенсус по 30 теми а, в програмата на Европейския съюз. Освен това, работихме по 40 досиета е, ние сме много доволни от това, че Лисабонския договор дава по-голям глас на гражданите. Искам да изтъкна също така, че е, възоснова на голям че голямото участие в организираните от нас срещи са свидетелство за големия интерес към нашата работа в сферата на науката и иновациите. И изводите от тези мероприятия покриха една голяма част от темите, по които се говори на съвета по конкурентоспособност. способност. Освен това, Испанското председателство положи много усилия и даде своя принос за това да се постигне европейски консенсус относно финансовата устойчивост на международните финансови структури. В заключение, Ще повторя това, което казах в началото. Знаехме в началото, че в началото на нашето председателство, че ни очакват тежки времена и нови предизвикателства с новата комисия и новия договор. Въпреки всичко, ние бяхме активни и амбициозни. Опитахме се да постигнем а, напредък по пътя към една Европа на знанието. Никога не сме губили от поглед това, че става дума за една Европа на гражданите, която в момента преживява най-тежките си е, моменти в условията на криза. В заключение ще кажа, че тук става дума за тези три ита. Е, е, импликацион, иновацион, интеграцион Наша цел продължава да бъде да подобряваме а, научни, на работата в областта на науката и изследванията в Европа и със задоволство мога да отбележа, че Испанското председателство а, изцяло успя да завърши работата по своите цели и по политическата програма, която си а, беше изработила. За целта проведохме редица конференции и мероприятия. Въпреки това обаче трябва да кажа, че науката науката и изследванията в Европа продължават да бъдат изправени пред тежки предизвикателства, най-вече е, идващи от е, тежката економическа и финансова ситуация е, и от там, че е, страните членки непрекъснато е, трябва да е, внимават за какво могат да използват своите бюджети, което води до намаляване на средствата за науката. Но трябва да продължим да инвестираме в бъдещето, в науката и следователската работа. Затова смятаме, че една институция като парламент играе много важна роля, защото от тук тръгват много важни решения, касаещи включително включително и бюджета за следващите години. Много е важно настояща и бъдеща Европа да работи за своите граждани и да бъде уважавана от своите граждани, защото това са всъщност бенефициентите на нашите политики. Това са хората, заради които ние създаваме тези политики и за това е много важно а, Европейския съюз и страните членки да продължат да залагат на а, науката, а, изследователската и развойната дейност. Искам да ви благодаря за сътрудничеството по време на нашето председателство и освен това искам да предложа нашата подкрепа на Белгия и Унгария, които ще поемат председателството след нас. Да им пожелая успех в тази нелека задача. Искам да благодаря и на всички сътрудници, които със своята ангажираност допринесоха за успеха на Испанското председателство и за това ние да постигнем всички цели, които се поставихме на 1 януар. А, сега съм на ваше разположение за въпроси и от сега искам да ви благодаря за вниманието. Ganz, ganz herzlichen Dank für die äh, Information. Благодаря за информацията, за обобщението, благодаря и за сътрудничеството. Някои колеги вече поискаха дума. Е, е, госпожа Мадорел. Gracias, presidente. Благодаря. Благодаря, господин председател. Господин държавен секретар, много благодаря че дойдохте на заседанието на нашата комисия. От името на нашата политическа група искам да ви поздравя за работата, която е свършило Министерството на науката и иновациите на Испания през, по време на Испанското председателство. Свършили сте много работа, работили сте по една добре структурирана, амбициозна програма която ни бе представена от господин министър Карменди още в началото на вашето председателство, резолюционно председателство. Радваме се, че в голяма степен сте постигнали набелязаните цели. Между нещата, които споменахте, най-напред искам да отбележа напредъкът в по-нататъчното развитие на европейското научно-изследователско пространство. В всяка от темите, които споменахте, управление, показатели, инфраструктури и така нататък, е свършена много работа във всяка от тези области. Много в заключенията, прияти от съвета, специално ударение се поставя върху социалното измерение на европейското научно-изследователско пространство. Поздравявам ви, че сте постигнали тази цел. Много често е трудно теорията да се превърне в практика практика. И затова искам да попитам на практика. Как мислите, че и заключенията, прияти от съвета по отношение на социалното измерение на европейското научно-изследователско пространство, може да бъде отразено в нашата работа? И второ, във връзка с иновациите, политическите насоки на Испанското председателство по отношение на новаторството, би трябвало да се реализират на практика. Как могат те да се реализират на ниво общност, местни общности и на държавно равнище. И накрая искам да ви поздравя за усилията да се достигне по-голямо равновесие между мъжете и жените в областта на науката и техниката. Това е особено важно, за да можем наистина да действаме според нашите ценности и да постигнем нашите цели в отношение на конкурентоспособността. Госпожо Херцог, имате думата. Благодаря. Господин държавен секретар, искам да спомена няколко неща. Първо, искам да поздравя Испанското председателство, когато кризата ни удари. знам, че е трябвало специално усилие да се запази науката така, сред най-големите приоритети, когато парите не стигат. По отношение на социалното включване, като част от проекта за Европейска научно-изследователска област. Вие работихте в близко сътрудничество с екипът в Брюксел в това отношение. Искам да ви попитам а, следното. Какви са бюджетните средства за постигането на новите цели, като космическата политика, иновациите и така нататък, формулирани от Лисабонския договор? Ние а, а, няма да се съгласиме да се намалят проектите по седмата рамкова програма. Искам а, а, съвета да знае, че а, тук не става въпрос за бюджетно проблема, за предизвикателство към демокрацията. Затова въпросът ми е много прост. Ще имате ли смелостта да се преборите с, фафе Кофин, да не се орежат демократичните цели, предвидени от Лисабонския договор. Благодаря ви за, предварително за отговора. Нашата група ще настоява особено за това. Благодаря. Сега колегата Лангер. Благодаря, господин председател, уважаеми господин държавен секретар. На съвета по конкурентоспособността на 3 март много е, добре стана ясно, че трябва да има интегрирана политика за индустрията на Европейския съюз. Съвета подкани комисията да излезе с съобщение. Комисията работи по това съобщение. Е, може би вие, господин държавен секретар, от вашата перспектива може да кажете кои елементи по отношение на иновацията е, трябва да бъдат включени в това становище на комисията от гледна точка на науката и иновацията. Какво трябва да се включи, в такава индустриална политика? Колегата Нистерай. Voorzitter, dank u wel. Ook, uh, het hoeft... Благодаря, господин председател. В uh, е, НЕП ние гледаме много положително наказаното от вас е, и е, ролята на научните изследвания в политиката за конкуренция. Вие казахте, че предавате щафетата на Белгийското председателство. Какво точно предавате от гледна точка на Европейското научно-изследователско пространство, неговото управление? Какво считате, че трябва да бъде реализирано най-бързо през едните месеци? Вие организирахте много съвети, много различни неформални срещи. Аз лично участвах в някои от тях. Например, седмицата посветена на иновационните региони. В Сирагоса имаше 500 участници от различни градове, общини, представители на академичните среди. Вие споменахте социалното измерение. Аз бих искала да кажа, че ние работим в синергия с всички останали фондове тук в Европейския парламент. Не само в социалната област, но и в териториалното и регионално измерение. Работим и по въпросите на подобряване на мобилността. Възможно е да се създадат кластери на предприятия и организации. Какъв напредък е постигнат тази област? Какви са синергиите, които са създадени? Какви кластери са се формирали в Европа? Благодаря. Господин Вебер. Испанското председателство насочи вниманието си върху развитието на научните изследвания върху иновациите на ниво Европейски съюз. Аз съм заместник председател на делегацията за връзки между Европейския съюз и Китай и виждам с каква скорост бързо развиващите се страни напредват в сферата на научните изследвания и иновациите. Говоря тук конкретно за Китай, но можем да говорим с същия успех и за Индия и други страни. Освен това, ние имаме изоставане от САЩ. Те вървят бързо. А бързо развиващите се економики наваксват изоставането си и то много бързо. Страни като Индия произвеждат 300 хиляди инженери годишно. Това се отразява не само върху изследванията, но то ни засяга и нас, защото има прехвърляне на научно-изследователски функции от тук към тези страни. Благодаря за това, което направихте в тази област и бих искал да кажа, че се надявам, че следващите председателства ще отвоят усилията си в тази област. Искам също да допълня още нещо. Това, което сме постигнали като успех, какво можем да очакваме по какъв начин можем най-силно да използваме младите таланти. Мерси, euh, Клод Турмес. Клод Турмес има думата. Благодаря. Благодаря, господин председател, благодаря, господин държавен секретар. Няколко от колегите споменаха, че за една страна, която през последните 6 или 8 месеца изпитва сериозна криза и която трябваше също да бъде председател на Европейския съюз, бих могъл да кажа, че действително високо оценяваме това, че не загубихте от поглед европейската перспектива. Зная, че за вашата страна в момента нещата не са лесни. Ето защо ние още по-силно оценяваме вашите усилия. Имам два въпроса, които са за връзката между науката, изследванията и енергетиката, така наречения план СЕТ. Развитието в технологии като концентрирана слънчева енергия, вятърна енергия и прочие. Зная, че вие действително направихте опит да предвиждате напред ключовия въпрос за СЕТ, а именно неговото финансиране. Зная, че това е труден въпрос. Е, никой няма лесен отговор – може би след тези 6 месеца на вашето председателство може да ни кажете една, две или три идеи по какъв начин можем да продължим нататък, като обвържем това с финансовата перспектива, с приходите, които ще дойдат след 2013 от търговете с емисии. Вие наследихте много сложен въпрос а, а, финансирането. На ИТРЕ. Имате ли някаква представа, откъдето могат да се намерят 1,4 или 5 милиарда евро, които се нуждаем за периода 2012 и 2013? Аз чух, че комисията разглежда въпроси като получаване на заем от Европейската инвестиционна банка. Знае, че Германия няма да приеме такъв заем от ЕИП по проект, по който не може да се очаква възвръщаемост, както твърдят някои служители, е, длъжностни лица от е, правителството на Германия крайна сметка конкретната идея, която аз виждам, както беше спомнато и госпожа Херцога, че този 1,4 милиарда трябва да дойде от европейския бюджет за периода 2012 и 2013. Но как да го направим? Разбирам, че вие сте и за Галилей, разбирам, че Произнесохте също много интересна реч за важността на европейските научни изследвания. И така, от, откъде ще дойдат парите? Каква е вашата идея? Къде да се съкрати европейския бюджет за 2012 и 2013, за да се освободят тези 1,4 милиарда евро, от които се нуждаем? Колегата Енчо. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru și eu la rândul meu. Господин председател, благодаря. Господин министр, и аз на свой ред искам да кажа, че а, сте действали а, много активно като по време на вашето ротационно председателство. Работата ви е една от най-плодотворните. И за... имам един съвсем кратък въпрос, който съм задавал и друг път. Въпросът ми е следния. С всичките си стратегии за иновации, научни изследвания, Европейският съюз а, а, трябва да предвиди нещо, още нещо, да се имат предвид конкретните, специфичните възможности. Да се даде възможност в тази програма а, за финансиране да се участва по един по-прагматичен начин. Gut, ich bedanke mich herzlich. Eine Fülle von äh, neuen und zusätzlichen. Благодаря. Имаше изобилие от а, въпроси. Сега ще помоля държавния секретар, доколкото му е възможно, да отговори. На първо място искам да благодаря на всички за изказванията. Мог, е, искам да ви благодаря и за начина по който се изказахте за нашата работа. За нас това също бяха много удовлетворяващи 6 месеца. Беше много удовлетворяващо това да повлияем на политиката, свързана с научно-изследователската и развойната дейност. В вашите изказвания вие засегнахте аспект аспекти, които, за които говорих и аз. И сега ще се опитам да кажа няколко думи по тях, по реда по който бяха зададени въпросите. Ако искате повече информация, с удоволствие ще ви изпратя допълнително. Ще започна А, от въпроса на а, госпожа а, Мадурел, а, която а, засегна аспекта на европейското научно-следователство пространство. Аз изтъкнах най-вече социалния аспект на това пространство. А, защото когато се извършват научни изследвания в дадена област, с това едновременно заявяваме ангажираност към някаква социална сфера. И като казваме, че е, наблягаме на социалното измерение, искаме това да се забележи от нашите граждани. А, принципите, по които това ще се случва, за тях можем да се споразумеем. В момента обаче стана дума за това да превърнем думите в дела и да а, се ангажираме, да поемаме ясни ангажименти към а, социалното а, а, измерение. Това е трудно да залегне в а, политиките. ние се концентрирахме върху това а, да а, разработим политиката, да не я конкретизираме твърде много. А, ние а, отправихме редица препоръки, в които е записано, че искаме да подкрепяме програми за а, наука и на дейност в които да могат да се, да се включат хора, които се намират в тежко економическо положение. Много удовлетворяващо беше за нас, че повече от 100 000 граждани посочиха, че тези проекти са приоритетни това, което смятат гражданите, е важен индикатор, тъй като ние работим за гражданите и затова искаме да се вслушаме в тяхното мнение. И за това искаме да разберем какви са тези е, приоритети, за да може те да се включат към преодоляване на останалите големи предизвикателства е, енергетиката, здравеопазването е, и сигурността. А, ще помоля да ме извините, аз се опитвам да отговоря на всички въпроси, а, но ако правилно съм разбрал относно финансирането на научно-изследователската иновационна политика. Тази политика всъщност отговаря на философията на швейцарското правителство. Има пет оси на този план. По какъв начин той обаче ще се прилага в страните членки, мога да бъда по-конкретен и ще ви помоля да, да ме извините за това, че говоря предимно за Испания, но паралелно на а, политиката за научно следователска дейност на европейско равнище се опитахме да засилим и да осъществим една стратегия за Испания, а, ко- която е пример за това а, как се пресичат всички инициативи за втората половина на 2012 година. Пресечната точка на всички тези инициативи са хората, гражданите. Надяваме се това да бъде прието и на съвета. ИТЕР. Испанското правителство а, няма за цел да служи за модел, но а, някои добри примери биха могли да бъдат а, възприяти, защото ако тази стратегия проработи, а, ще бъде добре. Не искам да ме разбирате погрешно и да смятате, че ние се изтъкваме като пример за подражание, но това успяхме ние да задвижим като а, по време на нашето председателство. А, е, социалното включване беше другата ни приоритетна е, тема. Е, този акцент поставихме в ГМЕС. ЕС. Това е втората инициатива. Моят отговор най-вероятно няма да отговори на вашите очаквания, защото мога да кажа, че на съвета по конкурентоспособността министърката успя да постигне компромис, да работим до последния ден за постигане на оптимално решение. Проблема е голям, но диагнозата е направена. Няма нужда да говоря за това. Ние знаем какви проблеми имаме, какви проблеми трябва да бъдат решавани. Министърката се се ангажира в, с помощта на една работна група и генералната директорка от лявата ми страна ръководи тази работна група, която се опитва в малкото дни, които ни остава да направи най-доброто предложение за решение, за да видим как да намерим правилния а, изход. Ако а, постигнем успех на 100%, можем да се радваме. Но поради сложността на този а, проблем и поради економическата ситуация, в която се намирахме, нещо за което говорихме и тази сутрин, и заради значението на проекта, което според мен е голямо. Трябва да се стремим към едно решение, с което да обхванем множество аспекти. Не мога да дам конкретен отговор на това какво, какво ще бъде решението. Не, не трябва решение, което обхваща различни аспекти. А, това е приноса на работната група. Пита, тук някой ни попита, имаме ли кораж? Да, кораж имаме, но освен кораж ни трябва и добро решение, за да може този проект да продължи с същата ангажираност и при възможно най-добри финансови условия. Имаше въпрос от господин Ланге относно иновациите. За иновационната компонента, мисля, че вече казах, че испанското а, правителство има опит с разработка на стратегия, която обхваща 6 основни приоритета. Тази стратегия залага на връзката между науката и производството ние приложихме тези принципи на практика и се надяваме през есента да започне да се изпълнява този а, план. А, имаше един четвърти въпрос, а, но не знам дали сме на едно мнение, но май беше в Гранада, госпожо генерален директор. А, а, относно това дали се взима правит и териториалното измерение, да, разбира се, изцяло а, на различните равнища на е, административни равнища в различните региони се осъществява всичко това. Необходимо ни е и териториалното измерение. Говорихме и за това да намерим прости инструменти. Говорихме за принципа на упростяването. Това трябва да бъде в а, а, синергия и да засяга всички останали програми. А, защото не трябва да се опростяват само самите програми, но и синергията между тях. Тоест, те трябва да станат съвместими. Примерно, принципа на а, отличните а, резултати. Принципа на социалното сближаване. Ето тези, тези два елемента, социалното сближаване и отличните резултати, трябва да а, е, се обогатяват един друг. Имаше и едно изказване от господин Вебер, който съвсем конкретно попита как сме напреднали е, по отношение на патентите. Е, нашата министърка се занима с този въпрос и аз мога да кажа, че е, имаме една верига на знанието, от момента на създаването на едно знание до момента, в който то се използва за решаването на даден конкретен проблем. Последният етап от тази верига е важен. И точно тук се намира политиката за патентите, съвета за конкурентоспособността се занима с този въпрос ние играхме тук по-малка роля. Господин Турмес направи добро обобщение на економическата ситуация. Трябва, бяхме принудени да работим при тези условия, трябваше да завършим нашата работа. Е, вие се позовавате на ИТЕР, мисля, че вече... Е, вие попитахте и за ИТЕР, мисля, че отговорих преди малко на този въпрос. Е, господин Енчо е, говори за възможността за, по-опростен достъп до програмите. Това беше един от приоритетите ни. Ние се опитваме опитваме да облегчим участието, е, кандидатстването с проекти. Също така трябва да бъдат опростени и процедурите, и процесите. И всичко това трябва да бъде свързано в мрежа. Трябва да има синергия между отделните програми. Мисля, господин председател, че отговорих на въпросите. И аз ще благодаря за вашето присъствие, за информацията, която ни дадахте. Благодаря специално, лично на държавния секретар, за това, че работихме толкова добре през изминалите 6 месеца. Ще ви бъдем много благодарни, ако предадете нашите поздрави на министърката. Желаем ви всичко добро. В момента ще прекъснем заседанието и ще се срещнем отново в 3 часа, когато ще продължим.